Si vous voulez bien prendre place, je vous propose de reprendre nos... Моля да вземете местата си, за да продължим работа. Даваме думата на госпожа Кристин Сен за за изменение на директива 2008 106 на Европейския парламент и на съвета относно минималното ниво на обучение на моряците. Трябва да изготвим становище за Комисията по транспорта. Докладчик там е Брайан Симпсън. Ние имахме контакт многократно. Това ни кара да считаме, че няма член 15, по това досие. За това можем да продължим. Давам думата веднага на докладчика по становища Оли Кристенсен. Благодаря, госпожо председател. Това е един а, доклад, който има технически характер. Ще се опитам да разясня първо за какво става въпрос. Става въпрос за Конвенцията за вактената служба и нормите за подготовка и свидетелстване на моряците. През 1978 година е подписано споразумение с партньорите партньорите в рамките е, на Международната морска организация първоначалните разпоредби са повлияни от тези международни насоки. били са променени с времето и това, което е актуално сега, е включено в директива 2008 наклон на черта 106. През 2007 година Международната морска организация предприе преразглеждане на Конвенцията за вахтената служба и нормите за подготовка и свидетелстване на моряците. И тогава в Манила на през юни 2010 година беше взето решение промените вследствие на това преразглеждане да бъдат приети. На 1 януаря 2012 влезе в сила това, което е било а, решено. А и ние изоставаме а, от а, актуалните събития. Трябва да побързаме. В противен случай нашите моряци ще работят в нарушение на международните разпоредби Държавите членки имат възможност да реагират на, на първият вариант от юли 2011. Новите разпоредби на Европейския съюз трябва да отговарят на актуалното законодателство и трябва да отговарят е, и да са в унисон с е, споразуменията, сключвани с социалните партньори. Всичко, което се съдържа в доклада е ем, е включен от гледна точка на съществуващото законодателство и съществуващите разпоредби. Има необходимост от някои разяснения, защото комисията не е споменала всички насоки. Ние смятаме, че това трябва да, да бъде направено. Трябва да се почерта ролята на социалните партньори. Тази директива е била транспонирана ам, от съвета и от а, парламента през 2008 година, 2008 година. И а, освен това, ам, директивата трябва да включва в себе си разпоредите, свързани с, с, с, с защита на личните данни. Освен това, има и ам, промени, които са от редакционен а, характер. Сега тук става въпроса дали а, тук става въпроса за мъже или за жени. В Дания това не е толкова важно, защото ние използваме една форма и за мъжете, и за жените. Няма нужда сега поединично да обръщаме внимание на тези неща. А, на следващо място има ам, отделни ам, части, които трябва да бъдат зачеркнати и трябва да намерят мястото си някъде другаде в доклада. И освен това, трябва да се провери дали всичко отговаря на ам, актуалното законодателство. Някои неща обсъдихме с Комисията по транспорт и ние е, обаче не, не работим в едно по-разширено сътрудничество, така че да можем да решим всички проблеми, за да знаем с какво занимаваме ние, с какво трябва да занимава транспортната комисия. Няма няма такива решения, които да са взети до сега. Разбира се, водим разговори, всички сме на едно мнение, че трябва да бъде доуточнено и доизяснено съществуващото законодателство. И да се надяваме, че и в тази връзка мнението на нашата комисия ще бъде взето предвид. Надявам се, че този текст ще намери подкрепа, ще намери вашата подкрепа, защото съществуващите европейски разпоредби трябва да бъдат адаптирани а, към международното законодателство. Благодаря ви. Ем, Господин Козловски има думата. Е, дякую, пани Przewodnicząca на e, встъпие chciałbym podziękować. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на нашия докладчик господин Кристенсен с ангажимента, с който той работи и искам да подчертая, че много ни помогна това, че той разясни основанията за внасянето на отделните изменения. Добре. По време на работата при изготвянето на тази директива с минималните стандарти и норми е, се проведе една по- по-специфична работа. Говорим за нормите от Конвенцията за вахтената служба – Когато говорим за конвенцията и, и за това тя да бъде променена, трябва да сме много внимателни. Разбира се, държавите членки трябва да приемат международното законодателство, но то пък противоречи от друга страна на конвенцията. Искам да спомена две неща, които не са толкова конкретно свързани с конвенцията за вахтаната служба и нормите за подготовка и свидетелстване на моряците а именно изготвяне на документи е, за моряците, които трябва да бъдат съобразени с разпоредбите за защита на личните данни. Информационните системи в рамките на конвенцията трябва да бъдат съобразени с е, нормите на Агенцията за морска сигурност. Освен това, трябва ефективно да се използва предоставената информация. Може да се включват данни от професионалното развитие на моряците. Сега висшите морски училища, други образователни звена – трябва да бъдат взети предвид. Освен това, сертификатите е, за представители на трети страни. Говорим тук за един максимален срок. От друга страна, е, в директивата се споменават периода на работа и периода на почивка на моряците. И има проблем в а, тази връзка и трябва да се вземе предвид една а, нова тенденция. Тенденция свързана с работата на моряците. За социалните партньори е е било от голямо значение да се постигне един компромис, така че да има по-голяма сигурност в мореплаването. А това е свързано с един от големите приоритети на Европейския съюз. Благодаря ви. Госпожа Херш. Благодаря, госпожа председател. От името на Филип Дебакър, който е докладчика в сянка на АЛДЕ, искам да ви запозная с неговите бележки. Искам да благодаря на докладчика той вече установи сътрудничество с докладчиците в Сянка за подобряване на ефикасността на работата. Няма особени възможности за маневриране, тъй като става дума за транспонирането на измененията от Манила в законодателство на Европейския съюз. Не могат да се променят радикално нещата. Това е много технически въпрос, както беше споменато. Затова не е толкова лесно да се внасят изменения. Считам, че предложението на комисията е добре. А, също приемам становището на комисията, съглас, на докладчика, съгласен с повечето му с повечето му изменения. Относно защитата на данните, изменение 24, тук може би ще направим предложение за засилване на текста. 15 11 беше преразгледано от е, докладчика. Измененията по измененията от Манила вече са в сила 1 януари тази година. Ще е необходимо известно е, време обаче, свързано с е, контролирането върху пристанищата извън Европейския съюз. Освен това може да се засегне конкурентоспособността на моряците от Европейския съюз, тъй като няма да имат определен сертификат. За това не може да се приеме за допълнително забавене. И в заключение подкрепям становището, но може би ще представя някои предложения за изменения. Очаквам да продължа работата си с докладчика и с останалите докладчици в сянка. Благодаря. Председателката, има ли представител на Европейската комисия? Господин Мендола от името на Европейската комисия. Благодаря, Както беше споменато от докладчика, това досие е много техническо. Конвенцията от Манила вече влезе в сила на 1 януари 2012 година. За това трябва да действаме максимално бързо. Ние приветстваме доклада. Ние нямаме съществени проблеми с него, защото, както казва и докладчика, той отразява същността на конвенцията STCW. Ние считаме, че в максимална степен трябва да се придържаме към текста на конвенцията от Манила, защото целта е да се транспонира конвенцията в законодателството на Европейския съюз. Нямам други коментари. Благодаря. Председателката, благодаря. Докладчикът има думата. Благодаря, госпожо председател. Не беше казано много, по което мога да взема отношение, но благодаря все пак на колегите за, за направените от тях коментари. Възоснова на тези а, коментари ще можем да изградим едно наистина адекватно становище. Относно сертификатите, въпрос, който беше повдигнат току-що, аз съм готов да обсъдим и този въпрос. Въпрос, който е свързан и с защитата на личните данни. Това е една тема, която беше силно засегната от е, доклад, изготвен от е, Комисията по транспорт, относно периодите на работа и, почивка на моряците. Не трябва да има никакви съмнения е, за начина по който трябва да бъдат тълкувани тези разпоредби, защото материята е доста сложена. Трябва да има объркване. Благодаря на комисията която каза, че също няма никакви съмнения по отношение на становището. Нещата изглеждат добре. Аз ви приканвам да внесете изменения, дори да ми ги спратите директно на мен, така че да мога да ги обработя възможно най-бързо и да можем да решим нещата още на първо четене. Благодаря и се радвам за нашето сътрудничество. Мерси Благодаря ви много. Глобалната стратегия е да се избегне въпроса за женски или мъжки род и да се говори в множествено число. Ще имаме други възможности да обсъждаме тази тема. И така, с това приключваме по точка 16 и ще преминем към разглеждане на точка 10. Искам да дам думата на заместник-председателката ни Надя Хирш, която ще говори за 20-те основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар. ще бъдат разгледани измененията, които са внесени към доклада. Общо 77 изменения са поступили. Благодаря, госпожо председател. Току-що казахте, че са били внесени 77 изменения. Благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Повечето измененията много добре допълват е, текста, допълват, допълват го, допривнасят допълнителни аспекти. Ние ще се опитаме да обединим тези изменения в компромиси, така че да можем да обединим всички аспекти и теми, които са включени в 70 и 70-те 77-те изменения. Ем, има две изменения, които се отнасят до а, еднаквото заплащане при мъжете и жените. Това е една важна тема, тема, която, по която гласувахме днес преди обяд. На следващата среща трябва да обсъдя с координаторите дали от гледна точка на съдържанието тази тема може да бъде включена тук, защото темата, свързана с равното заплащане при мъжете и жените, не е проблем на отделни държави членки, ами... ам, проблем във всички държави членки, за съжаление. Трябва да изясним ам, дали тази тема се вписва в контекста на този доклад. И не искам в доклада се заде впечатлението, че а, само предприятия, които се занимават а, с морски транспорт и мореплаване като цяло, а, злоупотребяват а, със своите а, работници. Трябва да сме много внимателни. Ще се срещнем още веднъж по време на заседанието в Страсбург и ще можем да обсъдим още веднъж как да се формулират отделните понятия и дефиниции, така че да не се тълкуват погрешно. Нещо друго в първата част. да се а, включи една допълнителна а, система за осигуряване. Това е една идея от страна на социалистите и демократите, които искат това предложение да, да няма доброволен характер, ами задължителен характер. Това е доста смело и дръзко. Трябва да видим дали дали трябва да отидем толкова далеч или все пак да дадем възможност за избор, за да нямаме ам, пререкания с други институции, но все пак ще обсъдим този въпрос още веднъж. На следващо място, нещо, което ми хареса ам, и нещо, което е включено в изменение 17 за а, Централно звено за координация, да бъде създадено такова звено, такава служба не знам дали нещо такова вече съществува или не. Ако няма такава служба, добре е да се помисли за създаването и защото тя е важна при, ам, за прилагането на разпоредбите от директивата. Добре е да има такава координационна служба. в случай, че отделните звена не а, е, работят е, добре съвместно. Ще обсъди този въпрос с е, докладчите в Сянка и се надявам, че отделните аспекти ще бъдат включени в доклада. И а, доклада ще бъде подкрепен не само от комисията, но и по време на гласуването в пленарна зала. Merci beaucoup, madame la Госпожа Лопе Фонтань. Благодаря, госпожо председател. Считам, че ще можем да постигнем съгласие с докладчика. Много от въпросите, които ни допадат, са свързани с изменения, които са направени и от други колеги, свързани с социалните системи. Аз имам някои съмнения, както и докладчика, за система за оптин. Можем да обсъдим този въпрос в последствие. Става дума за важни въпроси, свързани с пенсионното осигуряване, с здравеопазването. Ако сме действително а, сериозни, що се отнася до свободното движение на работници, следва да обсъдим внимателно всички въпроси и трябва да си отделим време в Страсбург, за да направим такава дискусия. Ще се радвам да постигнем съгласие с докладчика. Благодаря, госпожа Стайнрук. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Тези 77 изменения са едно много добро допълнение към доклада и ще можем да ги подкрепим, въпреки че съм сигурна, че някои от темите ще подлежат на дискусия. Много много от гражданите, които идват при мен, са загрижени е, за ситуацията на е, трудовия е, пазар. Проблема, че е, че препятства на едно място, работното място е на, на друго място и така. Е, по отношение а, на измененията в тях е включено социалното осигуряване а, на, на работещите, освен това а, системата за прехвърляне на здравноосигурителните права, нещо, което трябва да има доброволен характер. Освен това, задължителната информация за заетите лица в мореплаването, плаването, информация не само, свързана не само с социално-осигурителната система, ами свързана и с здравно-осигурителната система, ам, за, за а, права в а, случай на загуба на работното място. Сега въпросът за ам, една централна служба за координация – може там да се отнесат много проблеми, които не могат да се е, разрешат на, билет, на двустранно ниво. Въпроси свързани с социалното осигуряване, здравното осигуряване и така нататък. Това всичко са теми, които е, не са много ясни на представителите на комисията. Е, в е, пограничния регион между Германия и Франция. Аз имала разговори с много хора и там става въпрос е, за проблеми от екзистенциален характер. Защото понякога се получава така, че има двустранни споразумения, които не се вписват едно в друго. Има изменения, в които трябва да се подчертае изрично ролята на заетите лица. Обаче, когато говорим за мобилните граждани в Европейския съюз трябва да имам предвид всички заети лица, които работят в отделни държави членки, че за тях също е необходимо да се предвиди защита. В тази връзка е спомената и директивата за командироването на работниците и служителите колективните споразумения трябва също да бъдат отразени в доклада. Както казах, всичко това ам, са аспекти, които ще попречат на появата на социален дъмпинг. Тези проблеми са важни. Те трябва да бъдат засегнати в този доклад. Защото само когато а, ам, разрешим тези проблеми, ам, само тогава ще може да убедим гражданите и ще ги накараме да а, ни подкрепят. Благодаря ви. Предадам думата на а, Бастус. Искам да кажа, аз съм се запознала с доклада и не съм направила предложение за изменение. Това, което ми прави впечатление е въпроса за възприятието на гражданите, безпокойствата на гражданите, свързани с е, единния пазар. Това не засяга само граничните райони не се разглежда въпроса, например, за други важни проблеми, като социалните жилища, тъй като има отслабване на възможността на някои държави членки да разработват социални политики. Но аз не съм направила предложения за изменения в този смисъл. Госпожа Бастос има думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Искам да поздравя колегата за изготвеното становище и да й пожелая успех е, в постигането на компромис на базата на постъпилите 77 предложения за изменения. Това са доста изменения за едно становище. Това е само едно от седемте становища, които ще бъдат отчетени в окончателния доклад, по който аз съм докладчик в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Това е много последователно, целенасочено становище и това е целта ни крайна сметка да имаме един последователен подход към въпроса за 20-те основни безпокойства на гражданите и предприятията относно функционирането на единия пазар. От самото начало компетенциите на тази комисия бяха взети предвид, тъй като основен докладчик, искам да подчертая колко важно е в становището си вашата комисия да се фокусира само върху тези сфери, които попадат в правомощията на вашата комисия. Например, социалната сигурност, това е важно за мобилността на работниците, също здравеопазването е важен въпрос, може би и дискриминацията, но това, което е важно по мое мнение, да сме наясно, че това е принос и това е само един от приносите към цялостния доклад. Бих могла да кажа също няколко думи за безпокойствата в Комисията по вътрешния пазар. Ние не искаме 20 различни решения на 20 различни проблема. Това, което искаме е да направим препоръки основни препоръки към държавите членки, към Европейския съюз за справяне с тези проблеми. Подходът е да се подберат три неща информация за гражданите и предприятията относно правата им на единия пазар и предимствата от използването на единия пазар за създаването на работни места и економически растет, също въпроса за транспонирането на директивите, защото понякога транспонирането не става достатъчно добре от държавите членки, нито достатъчно бързо. Важно е законодателството на Европейския съюз да бъде прилагано на практика на базата на добро транспониране. Освен това, препоръчваме държавите членки а, да наложат по-добро управление. И така в а, резюме, като докладчик, а, аз искам да отправим тези послания към държавите членки, че те трябва да положат повече усилия, трябва да покажат повече политическа воля, за да могат да бъдат примахнати всички е, препятствия пред доброто функциониране на вътрешния пазар. Трябва да гарантираме на европейските граждани в е, време на криза, когато нараства скептицизма сред гражданите, е, че има надежда това да бъде послание на надеждата, че ще премахнем препятствията, които 20 години спъват доброто функциониране на единият пазар. Читам, че този доклад трябва да се фокусира именно върху тези проблеми. Вероника постави множество въпроси, които засягат работата на вашата комисия, социално осигуряване, здравеопазване, мобилност. Благодаря. Давам думата на докладчика отново. Благодаря още веднъж за вашите коментари. трябва нашите формулировки тук в рамките на комисия да са много ясни, много целенасочени, да са ясни нашите позиции. И смятам, че това ще го вземем предвид и при изготвянето на компромисите. През следващата седмица ще се опитаме да изготвим тези компромиси за да можем в Страсбург да представим окончателния вариант на компромисите и да се придържаме към по-кратки срокове, да постигнем на време съгласие и да изпратим правилния сигнал от сред на нашата комисия. Благодаря ви. На тази основа ще гласуваме по време на следващата сесия на нашето заседание, на нашата комисия. Бихте ли ни казали за предложенията за изменение? Да. Значи компромис на 23-ти ще го гласуваме, ще го разгледаме, а след това гласуването ще бъде на 24-ти. Така че госпожа Бастус, да може да се съобрази с нашите изменения когато прави своя доклад, предвиден за разглеждане на 19 юни. Сега, точка 18 от дневния ред. Господин Жуго ще бъде в известен смисъл говорител на господин Коза. Давам му думата за проекта на законодателно становище за програмата за статистически данни на Европейския съюз за периода 2013-2017. Заповядайте. Благодаря. Господин Коша не можа да дойде, затова ме помоли да прочета изказването му. Ще го прочета на унгарски. Европа и е статистика и програм Европейската програма за статистически данни за периода 2013-2017 година е много важна. Расте търсенето на все по-сложни статистически данни, използват се тези данни за най-различни цели трябва да в единното европейско пространство да боравим с еднакви понятия за статистическите данни и тяхното събиране. От тях се нуждаем много бързо, трябва да ги интерпретираме по-лесно и също така те трябва да бъдат по-достъпни. Разбира се, не бива да забравяме, че е, изискванията за бюджетна дисциплина правят по-тежко положението в Европа и това се отразява върху правата и задълженията на държавите членки, а и на комисията. Новата европейска статистическа програма е необходима с цел специалистите и хората, които извършват анализ на данни, да заговорят с един език и да вземат предвид конкретните специфики на държавите членки. По отношение на предложенията, първо се нуждаем от истинско сътрудничество между националното и европейското равнище. Сътрудничество между професионалисти. Необходими са статистически данни на европейско ниво. Искам да подчертая необходимостта от достъп а, на хората с увреждания до статистическата информация. Председателят предупреждава оратора, че говори твърде бързо. Какво трябва да направим? Трябва да се опрем върху съществуващата мрежа в областта на статистическите данни. И от тук да тръгнем от съществуващите показатели. Освен показателите за растежа, обаче, мисля, че е, няма смисъл да се използват непременно а, само показатели за факторите, които оказват влияние върху производителността. Има и други елементи, които се отразяват върху растежа. Данните трябва да бъдат хармонизирани, ако желаем държавите членки и комисията добре да планират дейността си. Що се отнася до качеството на живота, би трябвало да преразгледаме а, начина по който се използват различните показатели. Трябва да помним, че ако искаме общественото пространство да е достъпно за хората с увреждания и за това ни е необходим добра статистическа информация. Европейската комисия планира изготвянето на тъй наречения акт за разширен достъп на хората с увреждания до всички места в общественото пространство. Трябва да имаме предвид и нуждите на възрастните хора, и именно заради тях, заради хората с уврежданията, достъпът до обществени услуги е от основно значение. Също така и здравеопазването е основен стълб на едно устойчиво общество. По отношение на транспорта, необходими са ни статистически данни, които показват доколко транспортът е достъпен. В момента не разполагаме с никаква информация за това как хората с увреждания ползват транспортните услуги, какви бариери е, срещат. И също така не знаем каква част от нашите превозни средства, автобуси и други, са така приспособени, че да отговарят на потребностите на хората с увреждания. Тук се нуждаем от мерки на европейско ниво. Във връзка с програмите за обучение трябва да имаме предвид полз... потребностите на ползователите. И във всеки случай е, услугите е, в статистическата сфера трябва е, да бъдат лесни за ползване от всички граждани. Председателят. Благодаря, господин Деньон. Right. Um, on the whole, um, I think the most of the... Като цяло, мисля, че повечето от измененията внасят новост и могат да бъдат подкрепени. Имам проблем с термина barrier free, свободен от бариери в изменение 4. Свободен от бариери е абсолютен показател, абсолютно заявление. Все е, пак предпочитам да използваме, ако е възможно, понятието ограничения на достъпа, вместо достъп свободен от бариери. Когато се говори за ограничение на достъпа, попадате в един континуум, при който положението се подобрява не прекъснато. Но дори хората, които са млади, и нямат увреждания, също имат някакви бариери, които преодоляват. Младите хора, които нямат увреждания, например, нямат пари да си купят кола, така че те по същия начин имат бариери да направят едно или друго нещо, което желаят. Тъй, че смятам тук е по-уместно да се говори за ограничения на достъпа, а не за достъп свободен от бариери. Е, подкрепяме е, виждането, че новите показатели трябва да бъдат максимално опрени върху статистически данни. Е, тук се намесва въпроса с разходите обаче. На второ място, ако анализирате данните по различни начини, можете да извадите тенденциите не е необходимо непременно да събирате нови данни и да чакате 5-6 години, докато се натрупа информационен масив. Така че да, съществуващите данни трябва да бъдат използвани. Не съм убеден от изменение 6 във връзка с производителността и отпадането на тази дума. Е, не мога в момента да кажа това необходимо ли е или не е необходимо да имаме данни за производителността. Аз бих казала, че по-скоро е полезно. Е, но е, трябва да ми приведете доводи, за да ме убедите в своята позиция. По изменение 13, мисля, че това изменение създава една редакция почти непроницаема, докато оригиналът на проекта е много ясен. За момента предпочитам оригиналния вариант на текст. Merci. Euh, euh, Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Аз бих е, помолила е, господин Коша чрез е, посредничество на господин Шогор да помисли за измененията и за равновесието на така предложената от Европейската комисия програма. Тази статистическа програма очевидно е, стои в основата на много от политиките, по които работи Европейския съюз. Е, през Давям си данните за надзора върху макроекономическата стабилност, например. Много сме говорили за това. Също така за стратегията 2020 можем да помислим, за пете цели, за стремежени да се борим с бедността. Тази сфера очевидно сме затруднени от събирането на информация. Когато се развихри кризата с ипотечните кредити, Е, информацията, е, с която разполагахме, е, беше остаряла. Тя датираше от 3 години по-рано. И мисля, че въпросите, които докладчикът ни предлага да разискваме чрез измененията, са съществени. Но сега аз не съм имала възможност да се занимая с подробностите на проекта но все пак бих искала да знае дали е по същество водим уравновесено дискусията на европейско ниво между ЕКОФИН и ЕПСКО. Това е малко карикатура между съвета по фина... на финансовите министри и съвета на социалните министри. Знам, че Белгийското председателство беше доста работило, за да постигне резултати във връзка с статистическата програма. Има ли човек от комисията? Може би бихте могли да отговорите на тези питания? и после да видим как е, да е, протече работата ни по същество. Извинете ме, че е, не съм запозната с името ви. преди да отговорите на въпросите, бихте ли само се представили? Гия Модар се казвам. колегата ми е в Люксембург и не можа да дойде на вашето заседание. Най-напред е, благодарим на председателя и на господин Коша за проекта на становище е, по е, статистическата програма за 2013-2017 година. Отбелязваме си и предложените изменения и чутите днес коментари. Те са съвсем правомерни. ако ми позволите, ще реагирам накратко на това, което ме запитахте. Най-напред по въпроса за конкурентоспособността базата данни за конкурентоспособност. Мога да уверя господин Коша, че тук вече сме разработили аналитични инструменти. Искаме просто да има правна уредба на вече съществуващите инициативи, не предлагаме нови такива. Така че, може би, изменение 6 не е толкова релевантно. Второ, по въпроса за достъпа на гражданите и обучението. Обръщаме внимание на комисията, че според нас при внасянето на тази идея да се обучават не само потребителите, но и гражданите, може да надхвърли капацитета и средствата, с които разполага комисията. Ние, разбира се, обръщаме много внимание на гарантиране на достъпа и достъпността на нашите данни, така че ги представяме по начин разбираем за всички. Най-сетне по въпроса за показателите за стратегията 2020 година или за процедурата за макроекономическите неравновесия. Ние имахме първа таблица за сравнение и сме я отразили тук. Трябва да има много солидна статистическа основа това, което правим. Сега работим за усъвършенстването на статистическите данни за социалните въпроси, за заедостта не винаги получаваме данните на време, но работим по въпроса, за да можем да усъвременим визията си, как да направим а, така, че в средносрочен а, план нашите данни, включително тези за социалната сфера и сферата на заедостта, да бъдат не само качествени, но и подавани своевременно. Благодаря, казва председателката. Има ли докладчика нещо да добави или поне човека, който го представлява? А, възлагам ви да а, предадете вярно нашата дискусия на докладчика. Сега. 4 април срок а, е, за а, е, изменение. 12 часа на а, е, обяд на 23-24 април е заседанието, където ще обсъждаме измененията. На 30 май ще проведем последно обсъждане на 31 ще гласуваме и на 18 юни ще се гласува в пленарна зала. И сега последната част на нашата е, програма днес. Е, първо разглеждане на програма на законодателно е, становище за устава на Европейското взаимоспомагателно дружество. Давам думата на колегата Регина Бастус. Тук е, сме е, приобщена комисия. Е, комисия приобщена към работата на Комисията по юридически въпроси и Комисията по економически въпроси също. Заповядайте, госпожо. Е, ще статут съм... Благодаря, госпожо председател. Статутът за взаимоспомагателните дружества е една важна тема за нашата комисия. Това доклад се намира в един първоначален е, етап. В първата фаза бяхме водещата комисия, а във втората фаза комисията Юри пое досието. И ние сме като съпътстваща комисия. Ето защо сме ограничени в действията си, но въпреки всичко трябва да изпратим правилен сигнал от нашата комисия за това, че е дошъл моментът, в който трябва да се поеме законодателна инициатива и да се създадат съответните разпоредби. Тази необходимост е, възниква още от историята преди 20 години. Европейската Европейския парламент е изискал ем, такова законодателство от е, комисията. През 2006 година обаче предложението беше оттеглено и това стане за наше голямо съжаление. В работата е, трябва да се постави акцент върху това, че тези дружества трябва да се превърнат в един правен инструмент. Трябва да се улесни работата и въобще движението на хората, които работят зад граница. Има в някои държави членки традиции в тази област, в други държави членки това е въобще непознато в Чехия, Кипър, Словакия няма такива взаимоспомагателни дружества, обаче в Португалия, Испания и други държави от Европейския съюз има една дълга традиция, свързана с тези тип дружества. Беше проведено проучване по поръчка на Европейския съюз и това проучване показва, че традициите са така а, силно вкоренени в, а, в отделните общества, че а, тези взаимоспомагателни дружества се оказват пионерите на а, социалната система, на, социал, на системата свързана с а, благоденствието. На европейско ниво нещата трябва да бъдат упростени, така че тези дружества да могат да функционират по-добре. Националните здравни услуги, на осигурителни системи са изправени пред все повече затруднения. Ето защо неща трябва да бъдат улеснени. Трябва да се включат взаимоспомагателните дружества, които включват в себе си услуги от здравен и осигурителен характер. И да могат да разполагат с съответните инструменти и да действат въз основа на една хармонизирана платформа на европейско ниво. Взаимоспомагателните дружества представят, е, предоставят здравни услуги, е, социално-осигурителни услуги на милиони е, граждани и 50 хиляди души са заети в дружествата. Е, те заемат 25% от пазара на застрахователни услуги и представляват 70% от общия брой предприятия в сектора. Е, значи тези дружества са един много важен играч на вътрешния пазар. Ние искаме да изпратим това послание. послание, което ще можем да отправим с помощта на доклада, защото сега е дошъл моментът, в който комисията трябва да изготви законодателство, свързано с европейските взаимоспомагателни дружества, които трябва да имат устав, за да могат да работят на европейско ниво. Ще очаквам а, коментар со страна на докладчиците в Сянка и ако председателят ми позволи, ще съобщя и графика. График е изготвен от комисията и Юри. И така, на 10 април до 12 часа могат да се внасят изменения. След това на 30-31 май ще се разгледат измененията. Компромисите и приемането на доклада е на 10 юли в комисията. Е, в, в нашата комисия, а в е, комисията Юри ще има обмяна на мнение без е, документ през юни, на 19 юни. След това На 9 и 10 юли ще бъде разгледан докладът. На 11 септември или на 11 октомври трябва да бъде прието станови. Извинете, на 6 ноември трябва да бъде прият доклада в комисията Юри. Така че и има време да се занимаем с тази е, тема. Това е една емблематична тема и затова ни трябва повече време. Мадам Сипел. Госпожа Сипел. След това госпожа Харкен. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая колко важно е за нас социал-демократите да могат нормално да функционират взаимоспомагателните дружества и в тази връзка за нас е важен и уставът, който а, се отнася до тяхната дейност. Тези дружества са с, с нестопанска цел и това засилва тяхната роля. С Европейския устав ще може да се засили ролята на взимоспомагателните дружества. Те ще могат да действат и в а, а, международен мащаб и ще могат да действат в редица области. Благодаря на докладчика и, и искам да засегна още веднъж точка 6. Държавите членки може обаче ам, да станат склонни да намалят своя принос към социално-осигурителната система. Това не трябва да се допуска. Държавите членки трябва да поемат своята социално-осигурителна отговорност, а дружествата да се е едно допълнение – точка, по точка 12. Трябва да говорим още веднъж по този въпрос, защото тук а, в а, немският а, превод нещата имат друго значение. Трябва да се действа така, че нещата да са економически устойчиви, да се предвидят реинвестиции. Това е всъщност тяхната сила и тяхното предимство. Това е един специфичен подход, който може да бъде отслабен обаче. и ние няма да сме съгласни с нещо такова. Не ми е ясно какво ще се случи с сроковете за внасянето на измененията. Искам да кажа, че Съгласно член 50 от правилника, ние сме асоциирана комисия и доклада на Юри все още не ни е представен. За нас представлява проблем това, че трябва евентуално да изготвим становище без да ни е представен доклада, въпреки че тук става въпрос за ам, доклад по законодателна инициатива и смятам, че трябва да имаме а, е, възможност а, е, да вземем отношение по доклада, преди да сме внесли измененията, за да знаем имаме ли възможност, нямаме ли възможност да се запознаем с този доклад и имаме ли възможност въобще да внесем някакви изменения по доклада, когато евентуално ни бъде представен. Маркин. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика, госпожа Бастос, за изготвеното становище. Най-напред искам да кажа, че аз малко закъснях, но високо оценя дейността на взаимоспомагателните дружества. Признавам, че имаше много настоявания за устав на дружеството. През 2006 последното предложение на комисията беше оттеглено проблемът с а, а, съвета, може би, въпросът, който искам да поставя. Нещо променило ли се от тогава? Извлекли ли сме си полуки, например, от а, устава на европейските, а, Европейското кооперативно дружество? Защото това е много сложна област. Всичко, което правим, трябва по-скоро да помага, отколкото да пречи. Съгласна съм, че трябва да улесним работата на взаимоспомагателните дружества в Европа. Трябва да сме внимателни, за да не предизвикаме последици, които не бихме искали. Затова се връщам отново на въпроса какви полуки сме си извлекли, за да можем в бъдеще да работим по-добре. В моята страна основните взаимоспомагателни дружества са финансови институции, те са много силни, в отличие от банките, с изключение на а, малко наброй банки, не трябваше да бъдат спасявани по време на кризата, което показва колко важни са тези взаимоспомагателни дружества. Но за спомагателните организации, които набират капитал от а, своите членове, а не по друг път, а, може да бъде трудно да запазят нивата си на финансиране и да продължат да осигуряват услуги и да се конкурират с други финансови институции. Дали уставът може да разреши а, а, тези а, въпроси? Не знае какъв може да бъде отговора. Има ли някаква възможност устава да им помогне в това отношение? Както казах, взаимоспомагателните дружества са по-устойчиви. Това беше казано и от а, други а, колеги. Те са и по-устойчиви. Ето защо считам, че те заслужават нашата подкрепа. Връщам се на първоначалното ми мнение. Трябва да гарантираме, че това, което предлагаме, ще помага, няма да пречи. Не би трябвало да се допуска а, примахването на взаимоспомагателния характер на тези дружества. Има доста натрупани съдебни практики вече в Съда на Европейския съюз. Трябва да сме убедени, че нещата ще вървят във вярната посока. Благодаря, очаквам да продължа да работя с госпожа Бастос и с останалите докладчици в Сянка по въпроса по това интересно и надявам се много полезно становище. Благодаря. Аз споделя много от нещата, които бяха казани вече. Това е изключително важна тема. Това, което каза госпожа Харкин за полуките, които сме си извлекли след доклада Гиголт за Европейското кооперативно дружество. Този устов може да бъде използван. Затова е необходимо да се извлекат полки. Знаем, че има доста елементи в европейското законодателство, които оказват ефекта върху съответните сектори, върху тяхното устройство, включително в секторите, в които са активни взаимоспомагателните дружества. Зная, че за тези а, е, дружества оттеглянето на предложението на комисията от дневния ред на съвета, блокирането му, поставя въпроса а, е, дали това може да е, е документ, който да послужи за основа за изготвяне на устава. Очаквам да имаме разговори с заинтересованите страни. Необходимо ли е ние да сме начало, да бързаме толкова, след като Комисията по юридическите въпроси действа с по-бавни темпове, защото те предвиждат на 6 ноември да приемат а, а, доклада, да се гласува в пленарна зала евентуално през януари Европейската комисия а, има инициатива, която се очаква към края на годината. Може би ще прецизирате графика и под каква форма ще бъде тази инициатива. Не бихме искали да загубим предимството, което сме набрали и с изследването, което е от високо качество, но бързаме прекалено, може да наложим на взаимоспомагателните дружества неща, които те не биха желали. Разбира се, нямам предвид положението в никоя от държавите членки. Бихме могли да, да обсъдим тези въпроси, да видим дали може да проведем изслушване и да адаптираме малко графика. При да ви дам думата отново, искам да дам думата на Европейската комисия да ни запознаят до къде са стигнали техните инициативи относно взаимоспомагателното дружество по същество, както и по отношение на графика. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че Европейската комисия от месец октомври искаше да финансира изследване което беше предвидено в съобщението и за инициативата за социалното предприемачество. Искаше да финансира изследване, за да установи какво е сегашното положение в взаимоспомагателните дружества в Европа. Става дума за проучване на всички пречки, с които се сблъскват тези дружества, когато искат да работят отвъд границите. Предвидено е да бъде представено това проучване през ноември. Не зная дали това съвпада с вашия график, но би било добре да отчетете а, тази дата. Така или иначе, а, бих искала да кажа, че идеята за регламент е предпочитания вариант за комисията, но по време на предходните дискусии в съвета относно предложението за регламент а, през 90-те години, началото на 90 те години. Тогава имахме проблеми, както се казва и в доклада, юридическата форма на взаимоспомогателното дружество не съществува във всички държави членки, което създава допълнителни затруднения относно преговорите вътре в съвета. Следва да се отчитат, разбира се, резултатите, свързани с използването на статута на Европейското кооперативно дружество. Има 24 европейски кооперативни дружества към момента. Следва да имаме предвид също какъв е резултата от публичните консултации, които Генерална дирекция Вътрешен пазар започна напоследък относно бъдещето на дружественото право. По време на тези консултации един от въпросите се отнасяше до а, формата на Европейското дружество и се иска становището за това доколко е да се възможно да се реализира такава а, форма на европейско ниво. От страна на комисията не са предприяти все още никакви мерки, не са предвидени такива преди всички тези действия, изследването и консултациите да приключат. Разбира се, има предложение на Европейската фундация. То е в Европейския парламент и в съвета, разглежда се там и трябва да се види как ще бъде прието това предложение от държавите членки, защото бих искал да подчертая, че когато комисията реши през 2006 година да отегли предложението си за Европейското взаимоспомагателно дружество и за европейските а, асоциации, само Белгия и Франция се противопоставяха. Всички останали бяха за. Разбира се, искам да подчертая също, че този регламент трябва да се приеме с е, е, единодушие. Това е създава затруднения. То това не са трудности в комисията, а по-скоро в съвета. Искам също да подчертая, че инициативата за социалното предприемачество предвижда финансирането на изследване за демотолизацията, т.е. да се запазят средствата на взаимоспомогателните дружества в случай, че тези дружества се превърнат в акционерни дружества. Това се цели с идеята да се запази това, което е събрано през годиното и да се защитят тези взаимоспомагателни дружества. Благодаря, госпожо председател. Председателката. Благодаря. Това, че Европейската комисия предприема инициативи е хубаво но това е едно. А, и ние като Европейски парламент би трябвало да имаме своята инициатива, особено след проучването, което сме финансирали. Би трябвало да можем а, да подхраним работата на Европейската комисия по този начин, така че тя да изведе до успешен край а, своята законодателна инициатива. Мисля, е, че целта, въпросът да влезе в пленарна зала до края на тази година е добра цел, уместна, но ще проверя с докладчика дали в нашия календар е, да не бъде предвиден по-дълъг срок за внасене на изменения. Е, така че е, всички, които имат отношение към тази тема, е, да е, имат повече време за задълбочен анализ. Е, ще прослушаме и контрадокладчиците. И след това дали да не добавим в работната си програма изслушване за взаимните фондове по въпросите, които са от компетентността на нашата комисия. Социална закрила, здраве, опазване и да чуем мненията на учени, които са мислили по въпросите, на социални структури. Е, в някои държави членки наистина е, няма е, такава правна фигура. Също така могат да се разискват последиците от съдебната практика на Съда на Европейския съюз, така че има какво да се направи. Докладчик. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на контрадокладчиците, госпожа Сако и госпожа Харкинг за е, становищата, изразени в този първи обмен на мнения. Искам да благодаря и на комисията за това, че описа контекста, така както току-що чухме. Следим и какво става с проучването за социалното предприемачество, което е поръчано. По въпроса за е, допълнително допълнителността, допълнителния характер на тези взаимоспомагателни дружества. Е, точно това и искаме да подчертаем в доклада, да наблегнем върху това, че те са е, допълнителен механизъм. Не искаме е, да засягаме системите на здравеопазване и обществено осигуряване, които са първите предпазни мрежи на национално ниво. В общи линии Искаме да намерим начин е, хората да имат възможност да допринасят за устойчивостта на тези социални системи. Е, този механизъм е, да се ползва от е, по-хармонизирани условия за функционирането си на европейско ниво, а не да бъде различен във всяка държава членка. Естествено, едно дружество има за основна цел печалбата, но не можете да Е, измервате печалбата само в парични знаци. Специално при тези дружества рентабилността се състои в това, че има възвръщаемост за техните членове. И мисля, че е, именно от този ъгъл трябва да погледнем на тях. Дори а, ако пред, създадем всички гаранции, госпожа Харкин правилно посочи, че това, което е, се опитваме да направим е да възприемем позиция, е, с която утвърждаваме тази законодателна инициатива за взаимоспомагателните дружества, но без това да засяга е, становището ни по основната тема, която ни безпокои. Около 20 на години тези дружества срещат доста затруднения и мисля, че е важно сега да си направим изводите от други решения. Например, решенията ни за устава за кооперациите. Може би ще се е, сблъскаме с проблеми в съвета, ако сме свръхамбициозни и е, твърде много се вживеем в ролята на авангард. Е, трябва да си припомним, че а, историята е доказала, че в дългосрочен план взаимоспомагателните дружества са по-устойчиви, по-стабилни. Това а, го наблюдаваме в държавите членки, знаем го от опит. Мисля, че този натрупан опит може да ни бъде много полезен в бъдеще. И трябва да го впрегнем, за да а, убедим държавите членки, които по традиция нямат взаимоспомагателни дружества, а, че а, това са допълнителни механизми за солидарност, социална справедливост, а в крайна сметка ние към това се стремим. И като се опитваме да направим европейски устав, е, за взаимоспомагателните дружества, същите цели преследваме. Госпожо председател, намирам, че е много важно да проведем изслушване в нашата комисия, за да чуем от основните участници е, в тази сфера е, какво мислят за съдържанието на тази нормативна инициатива. Трябва да чуем какъв опит са регистрирали различните държави членки. Мисля, че това ще е много полезно на нас. А, също така а, и онези колеги, които се нуждаят от убеждаване, по този начин могат да бъдат убедени колко важен механизъм са, евро... са взаимоспомагателните дружества. По тази причина, като докладчик, аз бих подкрепила провеждането на изслушване. Ако е необходимо, можем а, да отместим сроковете, да ги удължим. Всъщност, В Комисията по правни въпроси графикът е доста приемлив. Мисля, че трябва да направим необходимото, за да приспособим собствения си график към техния. Сега за изменения, а, тук е записано 10 април. А, като срок мисля, че ще ни е много трудно да се вместим в него. Естествено, че искаме бързо да приемем а, решенията си в комисията, но много важно е да вземем предвид резултатите на проучването за взаимоспомагателните дружества и също така е необходимо нашето становище да бъде е, съобразено със съдържанието на доклада, който ще изготви Комисията по правни въпроси. Така че е, готова съм е, на корекции. Председателят. Добре. Проект на становище в правната комисия се очаква през юни. Те ще разискват проекта на становище. Някъде на 9 или 10 юли. Ако правната комисия спази този график, ние ще трябва да се организираме през юни, на 20 и 21 юни да направим изслушване срокът на внасене на изменения да е 11 юли. Деня след първо разглеждане от правната комисия, но ние, разбира се, ще получим текста малко по-рано и след това изменение 6 или 18 септември и гласуване на 8 или 9 октомври. Госпожо докладчик, това добре ли е за вас? Е, ще уведомим координаторите и ще го обсъдим с тях, но допускам, че няма да имаме трудности на този фронт. Е, тук е, се затъмни заради фотографите. Моля да се усмихнете, защото светлината не беше подходяща за тях. С това изчерпваме дневния си ред. Обявявам ви среща. Е, много важна, за много важен обмен на, на мнения. По решение на председателския съвет е, много полезна инициатива. В 5 часа ще проведем съвместно заседание с Комисията по економически и е, парични въпроси за обмен на виждания за економическата и социалната криза в Гърция в присъствие на представители на тройката. Зала 2Q2 в 5 часа. Каня ви там.